ги гласуваме по-късно. Следващата точка в дневния ред е Еритрея, по-специално случаите на Абоне Антониус и Давид Исак. Първият оратор е госпожа Валеро. Благодаря. Ще говоря за шведския гражданин Давид Исак, който е хвърлен в затвора без съд и присъда в Еритрея. След случилото се в САЩ терористичните нападения през 2001 година, еритрейското правителство започна да хвърля в затвора всички неудобни хора под претекст за подривна дейност. Господин Исак заедно с много журналисти беше хвърлен в затвора. И той не е пускан от затвора, въпреки натиска на околния свят. Един репортаж във вестник Dagens Nyheter от 2010 година показва, че Давид Исак живее в килия под земята, оковане, няма достъп до вода, до храна, живее в влажни условия и а, едни надежни източници потвърждават, че въпреки всичко той все пак е жив. Представители на еритрейския режим казват, че този човек няма право на съд и присъда, тъй като той заедно с други представлява заплаха за политически режим в Еритрея. Ние смятаме, че на този човек трябва да се помогне. Същото въжи и за останалите хвърлени в затвор. И ето защо обсъждаме този въпрос днес. Сорая пост за една минута и 30 секунди. Благодаря госпожо председател. Ние като политическа група, социалистите и демократите, се бориме за зачитането на човешките права. За това подготвихме и тази резолюция. Свидетели сме на все повече насилие срещу правозащитници и журналисти в целия живот. Преди 16 години Дейвид Исака и други правозащитници бяха е, задържани в Еритрея. Той е символ на човешките права, но за много хора той е повече от един символ. В е, Швеция, където е неговото семейство, него го чакат близките му. 16 години. Затова ние отправяме послание към еритрейското правителство. Освободете го. А нашето, нашия призив към комисията е чуйте ни. Парламента многократно е казал, че не може да продължаваме сътрудничество с страни, които не зачитат човешките права. И Еритрея, докато не освободи Дейвид Исак и другите. 200 милиона евро са предназначени за Еритрея като помощ за развитие. Не може нещата да продължават както винаги. Тези средства трябва да бъдат за насърчаване и подпомагане на развитието на демокрацията и човешките права. Нека не забравяме за Девид Исак но ние няма да го забравим и няма да го изоставим. Е, е и така, следващият колега, госпожа Викстра. Благодаря. Този човек е шведски и еритрейски журналист и е бил затворен повече от 16 години. Той е абсолютно отделен от своето семейство, без право на адвокат той е затворен вследствие на своите убеждения. Той демонстрира огромен кораж като журналист, рискува живота си за човешките права и разказва човешки истории. Неговото оръжие е писалката. И така той се бори за човешките права и за свободата, а сега е в затвора. Престъпленията на еритрейските власти не бива да продължават. Назрял е моментът Комисията и Европейския съюз, съюз да използват всички средства и да окажат натиск върху Еритрея. Представители на режима трябва да не могат да влизат в Европейския съюз. Трябва да се окаже по всякакъв начин натиск – върху режима. Хора не бива да бъдат повече затваряни без причина. Демокрацията, човешките права са най-важната ни ценност и ние трябва да се застъпваме за тях навсякъде по света. Девид Исак се бори за демокрацията и наградата Сахаров за нея би трябвало да го номинираме. Трябва да използваме нашият глас в негова защита. Госпожа Гомеш има синя карта към вас. Въпрос. Приемате ли? Да, госпожа Гомеш. Госпожо Векстрем, вие казахте, че Давид Исак е единствения затворник по съвест в Европа. Това не е така. Ето, например, в Етиопия, там имаме един британски етиопски гражданин Цике, който също е затворен. Той бе отвлечен и бе хвърлен в затвора. Аз съм солидарна с вас за съдбата на е, господин Исак, но не е правилно да кажете, че той е единствения затворник по съвест, на съвестта. Уважаема колежке, няма смисъл да спорим по този въпрос. Е, господин Исак е затворен от 16 години и когато имаме други подобни случаи, нещата явно се влушават. Нека обединим усилията си и да направим каквото можем, за да освободим тези хора. Благодаря, господин Танок. Госпожо председател, предвид бруталния режим в Еритрея и начина по който се управлява от 1991 година насам. Ние обръщаме внимание на дипломатическите аспекти. Днес обсъщаме случаите на Антониус и на Исак. Антониус вече десетилетие е по домашен арест. Исак е с двойно гражданство, еритрейско и шведско и вече 16 години е задържан. Това показва тоталитарния характер на режима в Еритрея. Хиляди младежи бягат от страната, за да избегнат да служат в армията. Това е една от страните, от която тръгват най-много беженци. Това е държава с население от 6 милиона души само. Призовавам парламента, Европейската комисия да обмислят консултации съгласно член 96 според споразумението от Котоно. Отдавна призовавам за това и отправям още един апел в тази насока. Госпожа Вържа. Благодаря, госпожо председател. Наистина Давид Исак е символ, журналист, който през септември 2001 година заедно с една дозина други опозиционери е задържан. В Еритрея от тогава насам няма свободна преса. Абуне Антониус е патриарх на православната църква, друг символ, който също беше задържан за това, че е отказал да отлъчи 3000 противници на режима. Нещата прекъсва председателката. Какъв е проблемът? Няма превод на чешки език. Не знам дали работи системата. Is it now? It's working now. Госпожо Вержия, още 20 до 30 секунди. Поне 30 секунди, защото ме прекъснахте поне на 30-та секунда. Ще започна, може би, от начало. Казах, че в последните месеци всичко се влушава, защото докладчика на ООН казва, че насилието се разпространява, има престъпления срещу човечеството. Същевременно Еритрея е партньор по програмата за управление. 46 милиона вече са прехвърлени. Има още 200 милиона. Това е помощ за опазването на границата. Позволете ми да изразя скептицизъм. Не мисля, че в тази страна може да се направи каквото и да е, без да се мине през правителството. Какъв ще е следващия етап? Не може да се работи с този режим. Благодаря. Благодаря ви. И последният автор, господин Адактусон. Благодаря, госпожо председател. Еритрея е един от най-безотговорните режими и безпардонни режими в света. Правят се екстремни нарушения на човешките права. Това са престъпление против човечеството. Поне 10 000 политически затворници има в страната. Днес говорим за техните права. Има, не, без, има хора, които не са виновни в нищо и въпреки това са затворени. Пример за това са съдбите на е, Давид Исак и Абон Алтониос. Техният кораж е безпримерен. Трябва Трябва да обединим усилията си да окажем на диск. Трябва отговорните за потъпването на човешки права в Еритрея да бъдат подведени под отговорност. Ние имаме отговорност да помогнем на еритрейците за едно по-добро бъдеще. Благодаря. Имаме следващият оратор, господин Стаховски paní předsedající. Já bych chtěl říct... Благодаря, госпожо председател. Ситуацията в Еритрея е драматична отдавна. Това, което е обезпокоително, е политическата среда. Държавата не спазва международни споразумения, няма независими избори, няма независима съдебна система, няма върховенство на закона. Това доказва, че това е най-ужасният възможен тоталитарен режим в света. Затова съм убеден, че е необходимо Европейският съюз да наложи още по-строги санкции. Благодаря, справихте се за 30 секунди наистина. А следващият оратор, госпожа Гутеланд от името на социалистите и демократите. Фру Талман, благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Знаем, че Давид Исак вече 16 години е в затвора, далеч от семейството, далеч от близките си. Европейският парламент днес иска да упражни натиск върху Еритрея. Трябва да се предприеме действие трябва да бъде освободен Давид Исак. Ние сме загрижени за състоянието му, както и за семейството му. Не са достатъчни думите. Трябва да се действа. Трябва да сме сигурни, че той е в добро здравно състояние. Ето, можем да изчислим в дни и часове всички тези 15 години – на задържане. Това е една истинска голгота. Те ограбиха живота на Давид Исак. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Ние, 8 колеги искат да се изкажат. Господин Ежи поспешил за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя текста, който приемаме днес. Говорим за господата Антониус и Исак. Не става дума само за тези двама е, хора. Става дума за един брутален режим, който нарушава основните права на всички граждани. Тези хора, гражданите на Еритрея, са почти роби. А, роби в собствената си страна. Те трябва да бъдат е, войници, те трябва да работят почти без заплащане. Трябва да помислим за това да преустановим финансовата подкрепа за корумпираното правителство. Парите, които даваме ние за помощ, те не стигат до хората. Цялата ситуация в страната е ужасяваща. Госпожа Гомаш. Журналиста суекерите Удаид Изак е Господин Изак, един от хилядите затворници, за които не знаем нищо. Отправени са протести, Има случаи на прояви на тероризъм, на безследно изчезнали лица. Хората предприемат драстични мерки, за да избегнат режима, напускайки страната. 200 милиона обаче се предвиждат от Европейския съюз, за да може да бъде спрян миграционния поток. Това е пилеене на европейски средства, както е и проява на недобросъвестност. Благодаря. Господин Нотис Мариас. Благодаря ви. Положението в Еритрея наистина излиза извън всякакъв контрол заради преследванията на политическия режим. Да не говорим, че има задължително записване в армията и службата продължава твърде дълго. Хората бягат от Еритрея, те се превръщат в бежанци в Европа и после стават, например, жените сексуални рубини – в същото време режима има тотален контрол над населението. Абуне Антониус е патриарх на Еритрейската православна църква. Това е най-голямата религиозна общност, но вече 10 години и той е в затвора за това, че е отказал да изпълни заповедите на правителството. Давид Исак също е в затвора. Ние настояваме всички политзатворници да бъдат веднага освободени. Шон Кели. Благодаря. Еритрея е една от страните, в която положението на човешките стран... права, права са е най-лошо. Особено положението на децата и жените. Хората бягат от тази стран, страна. 400 хиляди хора са напуснали страната. А, по отношение на Дейвид Исак, ние не знаем дали той е жив. <clears throat> Правителството трябва да каже на всички и особено на неговото семейство, как се чувства той. Антониус е задържан, не се знае къде е, той не получава медицинска помощ, той е затворен от 2007 година. Не би трябвало да изпращаме пари в Еритрея. 200 милиона а, даваме на Еритрея. Трябва да преустановим това финансиране, докато ситуацията не се подобри. Благодаря. Торо Клаудиан Фронцулица. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, господин комисар, не виждаме никакво подобрение, що се отнася до спазването на правата на човека в Еритрея. Много хора, включително деца, са задържани при изключително лоши условия и те се превръщат в символ на борбата срещу ограничаването на медиите. Давид и Исак е този символ и той трябва да бъде освободен. Всички случаи на дискриминация на всякакви основания трябва да бъдат строго заклемени. И за това аз настоявам да не се предоставят никакви средства от Европейския съюз за Еритрея, докато те не сложат край на авторитарната диктатура и не освободят Антониус и Исак. Благодаря ви. Благодаря Станислав Полчак. Děkuji за udělení слова, paní předsedkyně. Já chci... Благодаря ви за дадената дума, госпожо председател. Аз съм съгласен с това, което казаха вече колегите, що се отнася до положението в Еритрея. Еритрея е, е най-младата държава на света, но знаем, че правата на човека там се погазват безкруполно. Тази резолюция е важна, така че да поставим някакви условия за помощта, която предоставяме. Много е лошо, защото европейските фондове трябва да имат конкретни резултати, нашите въпроси да получат отговор. Резолюцията се фокусира върху тези две личности, но има хиляди, които страдат заради режима. Да не говорим, че има и десетки хиляди, които са насилени да работят в армията. Благодаря, госпожо председател. Това е страна отдавна е доста затворена. Давид Исак е, е символ но има много други граждани, мъже и жени, които страдат от лишаване от човешки права и от свобода. 400 милиона в момента изпълняват това, което се нарича в страната национална служба, което е форма на робство. Необходимо е да се изисква изпълнение на условия преди да предоставиме помощ на Еритрея. Има доста еритрейци, които искат убежище тук и ако бъдат върнати в страната си, за тях това ще бъде истински ад. Благодаря, Брайан Хейс, последният оратор. Благодаря. Искам да кажа и аз няколко думи за тази резолюция. Човешките права се нарушават и това е много сериозно, но още по-сериозно е, че ние даваме подкрепа не само за Еритрия, а и за други подобни страни. Ясно трябва да е нашето послание към тези правителства. Но аз смятам, че трябва да продължим контактите си с Еритрея. Тази страна е във война. Тази страна трябва да разбере задълженията си по смисъл на международното право. За това аз трябва да кажа, аз бях в Еритрея и смятам, че съм единственият от всички говоривши, които са били в Еритрея. Е, отидете, вижте за какво става дума, защото само чрез ангажимент, само чрез помощ може да променим политиката в Еритрея. И трябва да кажа, фондовете, които отиват в Еритрея, променят живота на хората. Дава се възможност за възобновяема енергия, дава се възможност за създаване на е, съдебна система в страната. Трябва да продължим да даваме помощ в, за Еритрея и да имаме по-балансиран подход. Благодаря. Следващият оратор, това е комисар Стилианидес. Госпожо председател, уважаеми колеги! Няма никакво съмнение, че аз като вас съм много разтревожен от положението в Еритрея. Аз съм бил евродепутат и ако бях евродепутат, щях да кажа до тук, стига вече. Но сега съм от другата страна. Струва ми се, че Европейският съюз принципно е разтревожен от погазването на правата на човека в Еритрея и задържането на негово светейшество Абуне Антониус и Давид Исак. За нас зачитането на правата на човека е основна ценност на Европейския съюз водещ приоритет и в вътрешната, и във външната политика. Е, винаги вписваме правата на човека в политическия диалог с еритрейските власти. Давид Исак е задържан абсолютно произволно през септември 2001 година. Задържането му продължава без съд и присъда без достъп до правна помощ. Това е много сериозно потъпкване на международните задължения на Еритрея. Същото се отнася и до останалите 10 независими журналисти, вие вече го казахте. Ние сме притеснени и за това, което се случва с негово светейшество Абуне Антониус – патриарх на Еритрейската православна църква. Той вече десета година е под домашен арест в неизвестност, не знаем къде се намира, макар че никога не са му повдигани каквито и да било обвинения. Ние винаги поставяме този въпрос на най-високото ниво на междуправителствени разговори с Еритрея, говорим и на международните форуми, говорили сме и в съвета по правата на човека към ООН. Европейският съюз непрекъснато отправя призиви за безусловното освобождаване на политзатворниците в Еритрея. Освен това, Европейският съюз редовно настоява пред властите на Еритрея да си изпълнят международните задължения – включително и тези за свобода на вероисповеданието, словото и сдружаването. В съответствие с резолюцията на съвета по правата на човека на ОНЕ, прията през юни тази година, Европейският съюз продължава да работи с Еритрея, за да подобри положението с правата на човека там. В Европейския съюз подкрепяме пълното изпълнение на препоръката към Еритрея, отправена от ООН чрез всеобщия редовен преглед. Европейският съюз ще продължи да настоява да се зачитат правата на човека, да се освободят полицатворниците, включително и Давид Исак. Освен това, Европейският съюз ще изиска информация за местоположението на политзатворниците. Тази информация трябва да се оповести публично и тези хора трябва да имат достъп до правна помощ по хуманитарни причини дори. Същевременно Европейският съюз ще продължи да настоява за упражняване на правото на свобода на вероисповеданието. Това право трябва да се упражнява от всички на недискриминационен принцип. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. И в края на дебата трябва да кажа, имаме 6 проекто резолюции, с това приключваме дебата. Гласуването ще бъде днес след обед. И така, последната точка за дневния ред. Това. Искате да кажете нещо за госпожа Вержа? Oui, la Да, госпожо председател. Искам да посоча на комисаря, че мнозина поставихме въпрос, свързан с средствата, предоставени от Европейския съюз на Еритрея не получихме никакъв отговор. Считам, че това е жалко. Господин комисар, може ли да отговорите за финансирането? Е, госпожа Бежави попита за това още веднъж. Аз не съм готов е, в момента да отговоря на този въпрос. Аз се отнасям с уважение към това искане, но както разбирате, в момента незабавно не мога да предоставя такъв отговор, за това ще отговоря в писмена форма. Благодаря ви. Да, ще очакваме вашия отговор. И така, преминаваме към Борун.